Уважаеми колеги, нека започнем нашето заседание. Първата точка е приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, то проект от дневния ред ще бъде одобрен без изменения. Има превод на 20 езика. и заседанието ще бъде предавано по интернет. Точка трета. Ще ви осведомя за тристранната среща относно междунационалните преговори за медицинските изделия и инвитро диагностиката. Седмият триалог се състоя на 16 март. Това беше вторият триалог. Бяха взети някои решения. Съветът прие решението от Корепер от 9 март за по-добър контрол на медицинските изделия на инвитро диагностиката. Парламентът също представи своята позиция, съответната позиция е отразена в акта за приложение. Следващият диалог, осмият диалог, ще се състои на 7 април. И накрая въпросът за генетичното консултиране и инвитро диагностичните изделия ще бъде обсъден още веднъж от съвета. Следващата точка, това е размяна на мнение с Европейската комисия за оценка на въздействието при проекти с трансгранични последици. Ние обсъждаме тази точка по повод на петиция номер 1555 от 2012 година на Хелмут Волфрам. След дискусията ние решихме да имаме обсъждане с комисията и давам веднага думата на господин Кремслис от Европейската комисия от дело колна среда. Имате думата, моля. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, искам да споделя с вас някои точки от оценката на въздействието на околната среда в контекста, който описахте. На от лявата страна на слайда виждате директивата по оценка на въздействието на околната среда. От дясната страна виждате конвенцията по оценка на въздействието, ратифицирана от държавите членки. Що се отнася до директивата, член 7 покрива трансграничните последици и процедурите, които трябва да се следват, когато става дума за проекти с трансгранични последици. Приложение 2 се прилага, когато оценката на въздействието е задължителна. А, това за приложение 1. А приложение 2, това е приложение, когато оценката на въздействието не е задължително. Дясната страна на слайда показва, както казахме, конвенцията влязла в сила през 1997 година. Ние сме страна по конвенцията. Приложение 1 описва дейностите, които трябва да се оценят по смисъл на тази конвенция. тази конвенция има междуправителствен характер и той трябва да бъде спазен. Сега съществуващата директива бе променена от една нова директива, а именно директива 2014-52. Тя ще бъде ратифицирана от държавите членки следващата година. Член 7 от настоящата директива бе променен по смисъл такъв, че един съвместен орган е предвиден, за да гарантира координирането на оценката на въздействието при трансгранични проекти. За тази цел трябва да се проведат консултации в някои държави членки. Може би повече от три страни ще проведат такива консултации, след което ще бъде създаден този съвместен орган. Важното тук е, че новата директива ще дава възможност за координиране на екологичната оценка. С други думи, ще се създаде едно кише за обслужване, при което оценки ще се провеждат не само по смисъла на директивата за оценка на въздействието на околната среда, но също така и в рамките на директивата за водата, с директивата за местопитанията. Всички тези оценки могат да бъдат влети в един общ процес на оценка на околната среда, местообитанията и водите. Важността на този процес – се вижда от факта, че тук има нужда от социално приемане на оценката на въздействието. Това е инструмент, който дава възможност за достъп до публични консултации и участие на обществеността. За това той подобрява социалното приемане на, важни, на провеждането на важни проекти. Освен това, е, този процес е в унисон с целите за устойчиво развитие на околната среда. Директивата е изтълкувана от съвета Европейския съд. Оценена е. Процесът за оценка на въздействието на околната среда е оценен че отговоря, отговаря на стандартите на международното право. Трансграничните проекти. При тях може да имаме ситу... следната ситуация. Може да имаме една страна от происход, т.е. страна, където се провежда даден проект, и една или повече засегнати страни, т.е. една или повече е, държави членки, където се виждат въздействията или последиците от провеждания, стра... провеждания проект. Това са все проекти, които могат да имат негативни трансгранични последици в повече от една страна на происход и в повече от една засегнати страни. Това са именно вида проекти, които са определени като проекти с трансгранични последици. Трети страни също са ратифицирали този текст, защото може да има трети страни, които не са страни по конвенцията. Има такива примери, например при Северен поток 1, където страната на происход беше Русия. Русия, която не е страна по конвенцията, но за целите на този е, проект прилагаше ЕСПО конвенцията. Европейската комисия не провеждат оценка на въздействието на околната среда и ние не сме страна на происход, нито сме засегната страна. Това е много важно тук да се отбележи. Държавите ни членки могат да са страни на происход или засегнати страни, но ние, Европейският съюз като такъв и като представен и представен от комисията, ние не сме засегната страна. И това е в унисон с компетенциите на институциите на Европейския съюз. Но естествено ние като комисията като пазителка на договорите, ние имаме задължението да контролираме прилагането на законодателството на Европейския съюз, а законодателството включва директивата за оценка на въздействието на околната среда. Сега някои възможни решения, що се отнася до приложимото законодателство. Законодателството трябва да бъде прилагано от всички засегнати страни, където има проекти с трансгранични последици. Всички засегнати страни трябва да се съобразяват с общностното законодателство, трябва да има конструктивна комуникация между съответните страни, а също така сме изготвили и документи с насоки, за да може да се опосредства процеса при трансграничните последици. Виждате тук документите, които вече са налични. Единият документ за процедурата за оценка на въздействието при трансгранични проекти. Това е лявата брошура. Може да бъде е, може да достигнете този, тази брошура по дадения линк, а от ясна страна става дума за проекти от общ интерес и евентуалните трансгранични последици при тези проекти. Това бяха нещата, с които искахме да ви запознаем при въвеждането в темата. Господин председател, на ваше разположение сме, ако депутатите имат след тази презентация въпроси. Благодаря. Може да започнем с депата, Господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Наистина, въведението беше интересно. Бе казано, че този дебат следва <clears throat> една петиция. Ако видим, че имаме един проект с трансгранични последици, хубаво е, че има, че има процедура, с която да се решават е, проблемни въпроси. При петицията обаче какво се получи? Чешката страна изгради един вятърен парк на чешко-германската граница и чешкото, чешката, о, чешката оценка на въздействието звучеше, че всичко е наред от, от, от е, екологична гледна точка и германската цена, страна не беше осведомена за а, този проект. Моят въпрос към комисията е кой казва дали има или няма даден проект последици за околната среда. А моето мнение е, че един изпълнител на проекта не може да каже дали неговият проект има или няма последици за околната среда. Това беше всъщност идеята на, петициите, на петицията. Тоест, ако има последици за а, околната среда, имаме вече някаква процедура, което е чудесно. Но въпросът е всъщност следния. А, ако Чехите казват, няма негативни последици или няма никакви последици за околната среда. Какво правим тогава? Тогава процедурата не би трябвало изобщо да се задейства. Това е моят въпрос към комисията. Кой казва има или няма последици за околната среда? Швер Кирик. Eh, Благодаря, господин председател. Не възнамерявах да се изказвам но вие ме провокирахте. Един косвен въпрос. Тук засягаме и разпоредбите на директивата за птиците. Всички държави работят в момента по транспонирането на тази директива. В Холандия е, ние работим усилено за тази цел. Има една област в Холандия, наречена Хохвен, която се намира на границата с Германия. И е, ние използваме един вид торф от, от, този област, от тази област. Е, съответно се, се чудим дали трябва да е, защитим този район или не, тъй като този торф се изнася, освен това, от Холандия. Ето защо трябва да имаме равнопоставеност, да видим какво можем да правим и какво не можем да правим. В една държава едно нещо е позволено, в друга държава не е позволено. Имаме нужда от по-добра координация, за да избегнем проблемите. Благодаря, госпожа Конечна. Děkuji. Е, já také děkuji za zařazení tohoto bodu na naši debatu. Já si myslím, že e, e, aplikace EIA je, e, směrnice EIA je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 Ehm, já bych chtěla jenom upozornit на to, že implementaci této směrnice došlo v České. И така, вече получаваме превод. Искам да кажа няколко думи относно изпълнението на директивата. Директивата всъщност се въведе и се приложи във връзка с конкретна заплаха. Един конкретен проект трябваше да бъде спорен спрян. Ние в Чехия транспонираме директивата и мисля, че това законодателство е едно от най-стрикните в Европейския съюз. Като казвам стрикни, имам предвид по отношение на строителите и предприемачите. Въздействието на чешкия закон е изключително голямо. Нашите инвеститори понякога ни казват, че ще се преместят да инвестират в Германия, защото според немското законодателство те ще могат да получат всички необходими лицензии разрешителни за 3 месеца. А при нас в Чехия този процес отнема между 3-5, понякога и, и до 10 години. Затова искам да попитам следното. Обръщам се към представителите на комисията. Дали няма да е добре тези срокове да бъдат хармонизирани в цяла Европа? Комисията не трябва да налага различни условия на различните държави членки. Не може да се налагат условия за това какво точно трябва да се транспонира в националното законодателство. Мисля, че по-настоящем в никакъв случай нямаме равнопоставеност и комисията работи така, че проявява голяма строгост срещу по-малките държави, но не толкова голяма строгост спрямо по-големите държави. Разбираме идеята, духа на тази директива, само че изпълнението в различните държави е различно и се създават големи проблеми. И се стига до положение, като това, което обсъждаме в момента. Петиция, немски граждани се оплакват а, срещу а, това, което се случва в Чехия и има подобни случаи и в други държави. И всичко това се дължи на факта, че няма реални резултати от оценката на въздействието. Искам да попитам комисията дали се предвижда преглед на директивата и не трябва ли всички държави членки в крайна сметка да са равни? Благодаря. Ако няма други желаящи, които да искат да се изкажат, ще поискаме от комисията да ни даде отговор. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Благодаря за въпросите. Кой установява дали един проект има трансгранично въздействие. Има един процес, в рамките на който предприемача трябва да създаде един доклад с екологичен характер, с не техническо по своя характер резюме. В този доклад трябва да се направят всички оценки и да се направи характеристика на проекта, и предприемач естествено може да поиска от компетентния орган да определи приложеното поле и информацията, е, които трябва да се е, съберат е, и създадат, за да станат част от доклада за оценка на, на въздействието. Възможно е трансграничното въздействие да бъде част от доклада за ОВОз, това се случва най-често, когато има копиране. Случва се, когато има сложни проекти и в такива случаи предприемача иска от компетентния орган да има копиране на документа. Понякога проектите са много специфични. Ако има проект, който пресича границата между две държави, един газопровод или тръвопровод, например, или проект, който е близо до границата на друга държава членка и ще окаже въздействие, нивото на информацията не е в доклада за заувоз. Там, където би трябвало да се определят трансграничните аспекти на, на проекта. Екологичните органи може да са различни от компетентни органи. Те могат да определят, че имат разгранично измерение, което трябва да бъде оценено. Това е процес. Ако една държава членка сметне в хода на процеса, че има трансгранично е, въздействие, тя трябва да изпрати необходимата информация на засегнатите страни, да оповести своето решение, най-често това са съседните и държави. Има и друга възможност. Ако засегнатата страна сметне, че има проект в друга държава членка, за който процесът е показал, че няма да има трансграничен ефект, засегнатата страна така или иначе може да каже, че смята, че ще има трансгранично въздействие и ето защо трябва да има нотификация и съответно започва процес на нотифициране, включително и предоставяне на информация за широката общественост в засегнатата страна, както и информация с, с друг характер. Новата директива предвижда консултациите за трансграничното въздействие между страната по происход и засегнатата страна да, да бъдат организирани от съвместен а, орган, който да бъде създаден адхок. Ако няма трансгранично въздействие, което да се установи от страната по происход, такова въздействие може да се установи от засегната страна и може да се даде ход на процедурата по член 7. По отношение на казаното от уважаемата госпожа депутат от Чехия, директивата няма нужда да се транспонира в максимална степен. Комисията проверява дали разпоредбите на директивата са приложени както трябва. Ако една държава членка в своето законодателство за транспониране иска да въведе още по-строги мерки, може да го направи, но подобно нещо не изискваме от държавите членки. Що се отнася до проверката на съответствието, ние проверяваме транспонирането на, на, на, на разпоредбите на директивата. има проблеми с транспонирането на конкретната директива в Чехия. Не искам тук да навлизам в подробности. Не забравяйте, че има конкретни условия в настоящия програмен период във връзка с, с финансирането. Всеки един проект, който се финансира от или се финансира от Европейския съюз, обвързан с съответните условия. Приета е и нова директива. Представях ви директивата от 2014 година. Тази директива още не е в сила. Държавите членки трябва да я транспонират до май 2017 година. Ето защо по-настоящем има възможност тази директива да се транспонира по-рано, преди крайния срок, май 2017 година. И има възможност да се е, запълнят пропуските от миналото и ако процедурата е тежка, може тя да се улекоти за предприемачите. И накрая директивата предвижда оптимизиране на оценката на въздействието. Там, където има различни директиви, които да се прилагат, държавата членка в своето транспониращо законодателство има избора да въведе съвместна или координирана оценка с цел да се ускори процеса на оценката. Може да се организира само един кръг на обществени консултации, да има един екологичен доклад, този подход ще има много предимства. И по отношение на проектите, които ще се одобрят. И накрая, в отговор на депутата от Холандия, Вярно е, че по отношение на директивата за местообитанията и птиците, тази директива, между другото, в момента преминава през е, процес на преглеждане. Очакваме крайния резултат да стане готов преди лятото на тази година. Има много важни области, особено тези, които са в рамките на Натура 2000, в а, гранични райони, области, които трябва да бъдат защитени. Съответно, ако един проект има въздействие върху зона защитена по Натура 2000, тези проекти трябва да бъдат оценени не само по директивата за овоз, но и по силата на директивата за птиците и местообитанията, член 6.3. И както вече казах, това е процес, който подлежи на единна оценка, това по силата на, на оптимизацията и съответно да се преценят въздействията върху околната среда. Благодаря. Благодаря за тези отговори. Господин Яр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 искам да ви предам тези два случая, за да чуя вашата оценка. В крайна сметка, а, едната страна, ако иска да провежда някакъв проект, ако иска да строи електроцентрала, то другата страна трябва да бъде осведомена, особено когато става дума за вятърни мелници. Тези вятърни мелници са на 150 метра от границата. Е, те не се намират в е, защитена зона и се казва, че няма негативни влияния върху немската страна. Добре, е, но въпреки това аз бих искал да чуя вашата оценка, защото хубаво е да се проведе един добър диалог между двете страни. Ако това се случи, аз ще бъда много доволен. Благодаря ви. Нека да ви успокоя. Не само в случай на Натура 2000 може да има сериозно въздействие. Може проекта да е извън област, защитена по Натура 2000, може да не е близко до границата, но може да окаже въздействие върху съседна държава. И в такъв случай трябва да има нотификация поради въздействието. Това може да бъде замърсяване на въздуха, на водите, на реките. Това по определение води до замърсяване и на други държави, когато става дума за реки. Ето защо е важно да има добра оценка на съответния проект. Не забравяйте, че доклада по ОВОз предвижда мерки за компенсация и за смягчаване на въздействието, ако то е вредно. Ето защо процесът трябва да се разглежда в неговата цялост. И накрая има възможност един проект, за който не се е сметнало, че има трансгранично въздействие, да, да бъде успорен пред страната по происход с твърдението, че въпреки всичко ще има такова трансгранично въздействие. Най-често, когато има противоречиви проекти. Страната по, по происход се свързва с засегната страна и я пита дали иска да бъде уведомена. Понякога е, органите в потенциално засегнатата държава казват, че трябва да има нотификация или да няма нотификация, в зависимост от това какво ще решат. Това може да се случи е, възоснова на предварително дадена информация. Искам да ви успокоя, че директивата предвижда всички гаранции, че подобни проекти няма да имат е, трансгранично негативно въздействие. Или ако има въздействие, ще се предприемат необходимите мерки. Благодаря. Значи приключваме. Не, госпожа Каденбах. Oh, Извинявайте, аз не исках да взимам думата всъщност, но след като говорим за по-добрата пригодност на законодателството и говорихме за тази директива, искам още веднъж да направя препратка към позицията на парламента. Позицията беше много ясна. За нас е много важно да се прилага настоящето законодателство. Трябва да сме а, убедени, че настоящото законодателство постига целите, за които е създадено, а не в ущърп на, на биоразнообразието. Ами, това е позицията и на комисията. Трябва обаче да видим резултатите от процеса и когато ги получим, ще ги споделим с вас. Надяваме се, че това ще стане в идните няколко месеца. Благодаря. Благодаря. И сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Дебат по точки 5 и 6 от дневния ред. Това е възражение по силата на правило 106 от правилника за дейността, поднояване на одобрението на активното вещество глифозат. Искам да ви напомня, че в началото по това възражение се бяха подписали 30 депутата, не само от нашата комисия. Сега имаме и представител, който представлява всяка политическа група. Веднага ще дам думата на, на Павел Поц. Се целил так не села, протеже... Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които участваха в разработването на проекта за резолюция. Голяма част от текста се основава на мое предложение. С ваше разрешение ще говоря по-дълго от останалите. Съжалявам, че това изобщо се случва, възражение на парламента е последната мярка, с която разполагаме. Всъщност не би трябвало да ни принуждават да прибягваме до тази мярка, тъй като когато прибягваме се оказва, че нещо не е наред или че цялата процедура е, по коминология за одобряване и повторно одобряване на някои активни вещества е погрешна първоначалното разрешение изтече през 2012 година. Имахме много време да обсъдим въпроса и имам чувството, че дискусията се разгоря едва преди месец. През март се проведе нощна конференция, на която присъствах Агенцията за безопасност на храните, комисията и само някои от колегите, които искат днес думата, участваха. Онези, които бяха против, не присъстваха по всяка вероятност не се интересуват от независимата наука. След това изпратихме писмо на комисария Андрю Кайтис и го помолихме планираното гласуване да се отложи. Когато се одобряваше позицията на държавите членки, комисията осъзна, че няма да получи квалифицирано мнозинство и не предложи гласуване одобряването на глифосат изтича през юни, държавите членки ще имат още една възможност да гласуват на следващото заседание на постоянната комисия през 2016 година, май месец. Това възражение е само формално и парламента има ограничени правомощи. Надявам се, че комисията ще отчете изцяло нашите предложения в хода на разработване на своето предложение. Като физиолог не мога да приема одобряването на едно активно вещество, чието въздействие не е напълно проучено, особено що се отнася до ефекта му върху е, здравето. Глифозат е само една от, е, много, от е, многото активни вещества. То е и едно от е, най-широко използваните активни вещества, които са обявени за карциногенни по всяка вероятност от СЗО. То присъства в организма, в урината, навсякъде. Не би трябвало да одобрението да се разрешава без никакви условия, дори ако бъде ако въобще бъде одобрено, трябва да бъде за много кратък период от време, трябва да се публикуват всички проучвания. Имам въпрос към Европейската комисия. Как възнамерява Европейската комисия да отговори на възражението на държавите членки? Какво ще публикуват ли комисията и ЕФСА тези проучвания, които в момента не са публикувани? Сега, предлага се да се одобри глифозат за 15 години максимално допустимия срок по регламент 1107 от 2009 година. Как сте отчели принципа на предпазливост, ако изобщо сте го отчели? На какво основание смятате, че въздействието върху хората е минимално? В САЩ има проучвания, които а, говорят за противното. Ще поемете инициатива за е, за оценка на е, остатъците от глифозат. Според е, ЕФСА един от приоритетите им е антимикробната резистентност. Защо не взеха предвид глифозат? Всъщност това е антибиотик, има патент като такъв и създава резистентност към патогени, заедно с това унищожава полезната стомашна флора. Има достатъчно независими научни изследвания, които говорят за това. Бях доста изненадан от последвалата дискусия в Комисията по селско стопанство. Този месец бяха споменати много неща и ще ви ще повдигна четири въпроса, е, в отговор на някои възражения. Независимите лаборатории обикновено казват, че има проблем с глифозат. А лаборатории, които са финансово свързани с бизнеса, е, казват, че няма никакъв проблем с е, глифосата. Информацията Проблемът е с изкривяването на информацията. Глифозата е навсякъде, в почвата, в храните, дори и в германската бира, която толкова обичам и която с удоволствие пиех доскоро. Това е в разрез с предишни заключения, според които глифозатът се освоява напълно от организма и не, остава, и не остават никакви останки. Напълно съм съгласен, че имаме нужда от проучвания. Съгласен съм с господин Декастро, че нямаме. Не разполагаме с тези проучвания. Той споменава три типа проучвания, но те са финансирани от бизнеса. И ако нямаме тези, ако не разполагаме с подобни проучвания, нека да изчакаме с разрешението, докато не ни бъдат предоставени не само за глифозат, но и за всички останали. Вие, господин Дес, каза, че решението трябва да се основава на научни данни, а не на идеология. Да, разбира се, тъкмо това искаме. Беше проведена една научна конференция, която аз организирах, господин Дес не участваше на нея и ако беше участвал, щеше да научи много неща. А след като настояваме за научни данни, трябва да сме готови да ги чуем. На тази научна конференция публикувахме е, проучване на професор от Кингс Колидж, от Лайпциг, от САЩ. и Има много научни данни, които бяха представени на молекулярно и биологично ниво, също така и от гледна точка на въздействието върху живите животни. А също така и дългосрочния ефект на дългосрочни на дълги, на ниски дози, за съжаление, има е едно проучване в САЩ, което говори за връзка между глифозата и множество заболявания. Последно и последният твит. Глифозат е жизнено значение е, за селското стопанство. Кафеинът и алкохолът са по- токсични. Е, всъщност това е идеологията, за която ни критикуват. Не знам на какви научни данни се опирате. Е, Също въжи за но това сравнение не може да се прилага за вещества, които пречат на клетъчния метаболизъм, които смущават дейността на ендокринната система. Говорим за селско стопанство, няма да не бих използвал думата жизненно важен или вайтал. Сравнението с кафеина и алкохола е много добро. Ще когато преминем, когато приключим с отеглянето, резултатите ще са е, много добри, що се отнасят до здравето. Госпожа Конечна от името на Обединена европейска левица. Благодаря, господин председател, дами и господа. Господин Поц е човекът, който предизвика повторното отваряне на темата. Едно резюме. Преди 9 месеца ние се събрахме за да обсъдим нашето възражение срещу повторното одобрение на клифозат като активно вещество. Вие го отхвърлихте, казахте, че предложението е направено твърде рано и трябва да изчакаме становището на ЕФСА. Всички разполагате с това становище, но като че ли не всички са удовлетворени. Оценката на ЕФСА повдига повече въпроси, отколкото дава отговори. Процесът е непрозрачен, странен и нези от нас, които проучват темата от доста време, но и гражданите – а и Европейският омбудсман са шокирани от това, че комисията и ЕФСА подхождат към пестицидите. Вместо да отхвърлят коментарите ни от нашата година, те представят нови проучвания. Всъщност има много проучвания, които говорят за вредата в подпочвените земи, в бирата. проучвания, проведени от различни независими организации, говорят за вредата от глифозата. За съжаление, комисията отказва да чуе нашите възражения, възраженията на много други хора. Аз помня, че през февруари беше проведена среща с представители на Европейската комисия и още се ядосвам, е когато се сетя за тази среща, комисията каза, че от какво да се притесняваме, че и слънцето било канцерогенно. Възражението ни от миналата година беше отхвърлено условно и разрешението за глифозат беше, разреш... беше продължено за 6 месеца. Колеги от Алда казаха, че това е най-дългото продължение, което ще допуснат, ако техните възражения не бъдат взети предмет комисията и ЕФСА не разсеяха съмнението. От друга страна ми се струва, че всички ние сме в ситуация, която вече познаваме. Онези, които възразяват срещу нашата позиция и цитира данни от ЕФСА, но е, на ЕФСА загуби своята достоверност много преди този кон, конкретен случай и много преди доклада на омбудсман. ЕФСА одобри захарин, който е забранен в САЩ и Канада заради канцероген, но също и за цикламати, които са забранени в САЩ. Да, Съединените щати са тук всеки месец, защото говорим е, за ТИТИП, говорим за 6 месеца продължение. Сега, става, сега има желание за 15 години и е, Европейския съюз възнамерява да навреди на здравето на европейските граждани. Е, дами и господа, не смятам, че тази комисия трябва да участва в процеса. Тази комисия трябва да поеме отговорността за общественото здраве в Европейския съюз. Гражданите на Европейския съюз ни дадаха своето доверие и мандат. Трябва да се преборим с комисията и ЕФСА. Нямаме нужда от фосфати. Има голям брой други безвредни пестициди. Да не отдаваме предпочитание на големия бизнес в ощърп на гражданите. Разрешението преди научните данни е практика, която е допустима само когато е сигурно, че няма абсолютно никакви опасности ако не знаем на кого да вярваме, нека да вярваме на онези, които сме избрали, да вярваме онези, кои, на които можем да имаме доверие, омбудсмана и нека да бъдем отговорни пред европейските граждани. Благодаря. Искам да обясня на колегите, че последователността при изказванията са първо нези, които са подписали възражението. Групите, които са подписали възражението, след това отделните депутати, които са подписали възражението и след това нези, които не са възра... подписали възражението. От името на зелените господин Стайс. Благодаря. Колеги, всички ние знаем, че се повиши употребата на глифозат 100, 160 пъти повече в сравнение с 1974 година. Това е неселективен хербицид. Глифосфата глифозата се използва в селското стопанство той също така се използва а, в градинарството. Павел Поч каза, в водата, в почвата, в храните се увеличава количеството глифозат. Също въжи и за прочутата а, немска бира, също въжи и за майчиното мляко. Няма съмнение, че хората са излагани много повече на глифосат, отколкото в миналото. Регламентът от 2009 година представя подробно методите за работа и подходите към тези вещества, казват, предвидено е те да бъдат разрешавани само ако въздействието им за хората и растенията е минимално според закона. Трябва да има становище на ЕФСА, има такова. Много от нас имат възражения и въпросителни към това становище, само че там се казва, че можем да предложим и принципа на предпазливост е, че комисията може да приложи принципа на предпазливост и да не удължава разрешението. Пред няколко месеца проведахме дебат по въпроса с представители на ЕФСА. Тази агенция каза, че се опира на голям брой научни е, изследвания. Има е, изобилна информация. Комисията предлага да се удължи разрежението на глифозат за 15 години. Защо? Това е максималният период. Не можеше ли да се предложи нещо друго? Повечето депутати са за е, удължаване на разрешителното. Също така знаем, че е, предложението на комисията не е свързано с е, задължителна защита. Знаем, че глифозат убива не само плевелите, но и водораслите, гъбите и без съмнение влияе зле върху биологичното разнообразие. Независимо от конфликта с ЕФСА и те има съгласие по един въпрос, те искат да разберат по какъв начин ще предостави информация за всички проучвания. Има множество проучвания, които говорят за вредния ефект върху големите бозайници като хората. Когато говорим за... Едно е да говорим за канцерогенност – но съвсем различно е когато говорим за вещество, което смущава функцията на ендокринната система. Раш... Удължаването, което комисията смята да даде, няма да е в, от полза на е, човешкото здраве. Нашата група смята, че не спазването на принципа за предпазливост не съответства на мерките по регламент 1107. Призоваваме ви да отеглите предложението си за подновяване и да се направи независимо изследване на глифозат и нека ЕФСА да предостави публично цялата научна информация, с която разполага. Генерална дирекция Санте е, има за цел да е, опазва здравето. Е, колеги, повече от 20 души са се записали за изказване. Ако всеки говори 5 минути, няма да успеем. Господин Педичини, от името на Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, ще се опитам да бъда по-кратък. Още един път сме изправени пред ситуация, в която не се спазва принципа на предпазливост. Следите от глифозат говорят за това, че въздействието не е само е, върху е, флората и фауната, но само, но и също така върху хранителната верига, както стана ясно с е, бирата. Използват се проучвания, които се финансират от е, самите производители на глифозат. 17 експерти откриха епидемиологична връзка между изложеност на глифозат и различни заболявания. Агенцията за ракови заболявания смята, че това е канцерогенен. Глифозатът според ЕФСА трябва да бъде разрешен поради отсъствието на вредни въздействия. Знаем ли какво е, ядат нашите деца? Как е възможно да се поднови едно разрешение при тези условия, след като имаме сериозни съмнения за канцерогенността? Как може да се поднови това разрешително, е, имайки предвид е, данните за това, че това вещество смущава функцията на едокренните системи? Моя въпрос към Европейската комисия е какви са условията за да приложите принципа на предпазливост. И ако не го направите сега, кога ще го направите? Сега, от е, името на Европа, на нациите и свободата. Благодаря, е, господин председател, е, драги колеги. Най-напред искам да уточня един въпрос на процедура. Всички групи защитават едно възражение. Нашата е единствена с една цел. Нашата група иска да обслужва интересите на гражданите и околната среда. Това, не, това ни дава възможност да е, преодолеем партийните различия. Всички ние сме наясно с е, рисковете от е, глифозат. И той е свързан с токсични коформуланти комисията нека да се съобрази със собствения си регламент. Ние се борим срещу антибиологичната резистентност и срещу масираното използване на антибиотици. Глифозата се възприема като антибиотик и дори са внесени искания за патентовани на тази основа. Борбата срещу антимикробната резистентност минава именно през забрана на такива вещества, използвани като антибиотици. Ние знаем, че научният контекст е особен от една страна. Има доста съмнения относно ЕФСА и когато говорим за съмнения, има риск. Освен това, има проучване на германска фундация, която говори за опасности, свързани с продължителна изложено. Следователно трябва да бъдем предпазливи. Европейския омбудсман обър, обърна внимание върху необходимостта от спазване на принципа за предпазливост и следователно това трябва да се прилага при пускането на пазара на пестициди. Всичко ни кара да мислим, че комисията би трябвало да направи нова оценка на риска и да приложи нови критерии и нови рискове публикуването на списък на коформуланти, е, които да са забранени, според мен не е сериозно. Това е обратното на доброто управление на риска и предпазливост. Ако комисията иска да предвиди нов етап в развитието на законодателството за фитосанитарните продукти, по-конкретно глифозат, финансирането на научните изследвания е, е ключова стъпка и най-сетне държавите членки са разделени по въпроса и комисията трябваше да предвиди е, координация, съгласуване и консултация. Благодаря, господин Демесмакер. Благодаря, колеги. Аз реших да подкрепя от свое име възражението. Разрешението е против подновяване на одобрението на глифозат за още 15 години. Въпросът е дали глифозата да бъде допуснат или не. Това е основният въпрос, но освен това няма научено, научно единодушие по въпроса. Според Агенцията за безопасност на храните, глифозатът не представлява риск не е канцерогенен. Според е, други агенции, други световни агенции, той е канцерогенен. Агенцията за изследване на рака анализира коформулантите но изходната точка на тези на анализи е съвсем различна. Много трудно се сравняват тези изследвания. Това виждаме и от реакцията на комисията. Защо? Таломенин като коформулант трябва да бъде в част от решението за продължаване на срока. Трудно е от мен е, трудно е за мен да разбера защо комисията иска 15 години. Това е максималният период. Най-важното за мен е общественото здраве. Принципът на предпазливост трябва да се приложи. Цялата дискусия се върти около въпроса и за по-нататъчните изследвания на коформулантите на, на глифозат. Не поставям, не, не поставям под въпрос оценката на ЕФСА, Агенцията за безопасност на храните. Те със сигурност са обективни, но за, трябва да се оценят както активното вещество, така и коформулантите. Аз също смятам, че имаме нужда от повече яснота по отношение на еднокринните деструктори и техните въздействия върху човешкия организъм. Ето за това подкрепих възражението. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с господин Павел Поц, който каза, че за съжаление в нашата комисия проявява огромен интерес, но задължително ние да изразим своето становище не за първи път водим този дебат в Комисията по околна среда. Аз говоря не от името на своята група, говоря от свое име, тъй като групата ни, в групата ни няма единодушие. Ще ви представя причините, поради които съм съгласна с господин Пат. Е, Под Европейската комисия постъпва точно така, както не трябва да постъпва. Тя всъщност е, заема страна вместо да отсъди в спора. Има, води се медиен спор, води се политически спор. СЗО смята, че глифозат е може би канцерогенен. Експертите казват, че не е. Не за първи път науката няма окончателно заключение, но комисията обаче стига до категорично заключение. Веществото глифозат е проблематично и също така използването на коформулантите всъщност образуват цял коктейл. Комисията предлага да се забрани само полиетоксилирания мастен амин. Според мен това не е принцип на предпазливост. Към доводите, представени от колегите, ще добавя, че не за първи път председателството излиза в публична конфронтация с комисията. Има държави, пет държави членки се противопоставят срещу подновяването на разрешителното. Е, комисията, експертите смята, че няма, не е постигнато, не е събрано нужното мнозинство и следователно трябва да, гласуването трябва да се отложи. Не знам. Смятам, че това предложение трябва да се преразгледа. Тук се обсъждат две резолюции те настояват утре да се забрани глифозата. Не, не това предлагаме. Нека да се е, прочете внимателно текста. Ние искаме комисията да си свърши работата. Ние няма да не искаме да иземе правомощията на комисията, ние искаме да има период на преразглеждане, искаме да има списък с проблематичните коформуланти, искаме доказателство, че комисията се е вслушала с всички експерти. Ще спра тук, имам и а, и други неща, които да кажа, но виждам, че председателя започва да нервничи. Господин председател, искаме да бъдем чути. Е, смятам, че още е възможно да накараме комисията да се слуша в е, разума. Питър Яр за НП. Благодаря. Искам да извиня колегата е, Лайнен, той не може да присъства болене. За това аз ще представя неговото становище. Ето какво се записах. Когато идеологията вземе превес, е, истината не стига до края. Моля колегите да помислят върху следното. Нека сме честни, и честни пред самите себе си. Трябват ни независими изследвания, и то научни изследвания. Да, да, чудесно, това звучи чудесно но за всеки резултат има и противовес, има и един, едно друго изследване, което доказва до, също научно противното. Всичко това ме ядосва, ядосваме поведението на комисията и ядосваме и поведението на съвета. То съветът блокира процедурата с един глас. Както казахме, агенцията ЕФСА продължи проекта за оценката на риска на и то на, на Германския институт предостави оценката за оценка на риска, а именно Германия се въздържа. Т.е. Германия не вярва на своя собствен институт. Това е много странно. Просто човек не знае да вярва на очите и на ушите си глифозатът оставя остатъчни следи. Глифозат има в водата. Ако сравним глифозат с вода, се едно да сравняваме вода с урина. Дебатът трябва да се води по същество. И освен това, трябва да мислим практично, трябва да намерим едно решение, което да е реалистично. Колегата Солоко каза, ако забраним едно вещество, ще то ще бъде заместено от друго. И това вещество вероятно ще е по-скъпо и за фермерите, което обаче на промишлеността е все тая, но ще е и по-вредно вероятно за хората и за околната среда. И така, като заключение, нашата препоръка е да сме много практични, да се води дебатът по същество и трябва да има решение на, на разногласията между държавите членки и комисията. Трябва да се стигне до решение, до някакъв конкретен резултат. А освен това, при съвета, при гласуванията в съвета не може да се крие човек зад е, въздържал се, зад позицията въздържал се. Човек трябва да може да има коража да, да каже на коя страна е. Госпожа Керлинг от ЕКАРЕ. Благодаря. Ясно е според мен, че хората са много загрижени за глифосата. Някои неща, някои аргументи разбирам, други не разбирам. Какво обаче искам да кажа? Разбирам истинските, истинската загриженост на господин Тоц. Той много добре представи своя, своите аргументи. Някои от колегите обаче преувеличават загрижеността си, което не е добре за техните аргументи. Аз съм загрижена за резолюцията. Не мога да я подкрепя, защото според мен тя не е коректна в някои отношения. Това не означава, че моята група не смята, че с някои неща трябва да се занимаваме, но не може да кажем, че ЕФСА, е, Агенцията за безопасност на храните, е загубила своята надежност и загубила нашите дове, нашето доверие. Хората по принцип обаче твърдят именно това, че ЕФСА не, не издава надежни оценки. Това обаче според мен не е така. ЕФСА ЕФСА стига до своите определени заключения, изследвайки активното вещество. А Агенцията по изследване на рака изследва коформулантите и така стига до своите заключения, така че не може да кажем едните заключения са по-натешни от другите. Ето за това аз смятам, че не мога да подкрепя резолюцията. А, например, казва се, че защитата на хората и на животните не е надежна, не е добра. Това не е така. Принципът на, на Принципът на предпазливост се състои в, е, в балансиран, балансирани заключения. Това е при, този принцип. На второ място, Казва се в резолюцията, че законодателството не е приложено правилно. Това също не е така. Това, за което става дума, е акт за приложение. Акт за приложение, който ще е задействан от експерти. И тези експерти обаче не са, издали своето, не са излезли със своето становище. Така че а, а апелът да, комисията да оттегли своето предложение, според мен е прибързано. Казва се, че няма ясен график. Има график. Комисията казва, че до юли ще има график за коформулантите. Това вече е на лице. Точка четвърта засяга апела към комисията. Ораторката бе прекъсната бе прекъсната. Председателят имаше възражение по относно графика, за който говорихте вие. Да, благодаря. Значи, не, след това има апел към Комисията за независима оценка. Тази независима оценка е на лице. Аз не зная дали хората, които са подписали резолюцията, са я прочели. На следващо място. А, Казва се, комисията трябва да публикува всички, всички изследвания. Да, с това съм съгласна. На следващо място говори се за, за стандарти. За какви стандарти, за какво ниво от стандарти се говори? На следващо място би трябвало да говорим за тези неща по един разумен начин. Има неосветлени, има неоточнени неща, но начинът по който се води дискусията е, е хистеричен. Благодаря, господин Обитем от Алта. Благодаря, господин председател. Най-напред. В Алде говорихме по този въпрос днеска. Нямаме ясна позиция за или против подновяването на, одобря... на одобрението. Трябва, решението трябва да се вземе на базата на научни анализи, преди дебатът да стане прекалено политически. Комисията трябва да се погрижи да има един такъв научен анализ. Въпреки това искам да кажа нещо лично, а именно забраната на глифозат може да има негативен резултат. Селското стопанство използва много глифозат и фермерите знаят, че преставането на използването на глифозата може да доведе до проблеми. Все повече фермери и grădinare използват глифозат и предлагат е, да се, той да се използва според принципа на доброто управление. Какво означава това? Да се използват хербициди по един отговорен начин и да се използват само когато няма други альтернативи. Има възможности да се намали използването на хербициди и именно това е, може би, по-разумният начин, вместо категорично да се използва употребата на пестициди и хербициди. Фермерите и градинарите трябва да използват альтернативни методи, методи обаче, които могат да оказват по-големи щети върху човешкото здраве. Когато, например, се изгарят плевели, тогава също се произвеждат естествени токсини, които са също много по-вредни за околната среда. Економичес, економич, е, економическото въздействие от забраната ще бъде също голямо. А, дори в Европейския съюз тази субстанция да бъде забранена, трети страни ще продължат да я използват и това ще намали нашата конкурентоспособност. Петър Лезе. Да, дискусията е много противоречива. Едно нещо искам да кажа, по което мисля, че всички сме единни. Нещо положително в крайна сметка. Комисията предлага да се забранят телефомините, ПОЕА, веществата, Това мисля, че наистина е наложително. Аз още през 2012 година говорех с комисарите Дали и Поточник. Тогава комисията още не беше убедена, че трябва да се направи нещо по този въпрос, но ето това е напредък забраната на тези вещества. Е, иначе дискусията наистина е много трудна. Мисля, че комисията създава погрешното впечатление, че глифозатът е абсолютно безобитен. Аз като лекар не бих препоръчал глифозата да се пие като вода. Е, веществото е проблематично, това е така. Така че трябва да сме много внимателни какво препоръчваме. Но, от друга страна, трябва да помислим дали да има наистина забрана, дори след преходен период дали цялото селско стопанство в Европейския съюз ще е готово за един такъв преход. Трябва да имаме повече информация. И това, което казаха колегите, когато внасяме продукти, няма няма да има контрол, т.е. ще има изисквания към европейските фермери, а техните конкуренти от трети страни няма да подлежат на тези изисквания. Утре ще гласуваме. В пленарна зала, може би до тогава може да говорим за компромиси. Така че, е, ето, например, е, компромис би могъл да бъде срокът 15 години или по-кратък срок. Сега за коформулантите. Е, тук може да има компромиси и е, приложните полета да бъдат, може би, ограничени. Тук също може да има компромиси. Или пък да имаме удължение на одобрението за всички приложения 15 години. Е, един отговор само с да или не не е, не е подходящ, тъй като проблемът е много сложен. Господин Гроте, да, и аз е, смятам, че е много трудно да се говори с да или не. По много, много лесно е човек да се скрие зад позицията въздържал се, нещо, което правят държавите членки а, това, което прави моята държава. Е въздържал се. По-добре е да се гласува с не, но това е трудно. Сега, комисията и ЕФСА те реагират по един начин, който до някъде нали, може би е разбираем. Аз обаче не смятам, че аргументите са разумни. Намираме се в тежки времена. Ето има изследвания. Изследванията от ЕФСА. Но имам чувството, че комисията си е казала, а това ще мине в парламента, не е проблем. Но това не е така. Парламентът има функцията да контролира и когато е, търгу, аргументите са толкова еднозначни, не става дума само за, за бирата, но изследвания, които са направени от Световната здравна организация, Е, когато има подобни резултати, комисията трябва да е по-внимателна. ЕФСА също трябва да види какви процедури са, са следвани, какви тестове са правени. В противен случай човек вреди на своя имидж. Може би е време да се промени културата на провеждане на изследванията. Ето, утре ще гласуваме с да или не. Това е трудно, но става дума, може би, за един политически сигнал. Може би е хубаво да се даде ход на възражението и тогава да се гласува с да. Благодаря, господин Фария. Е, <clears throat> Благодаря, господин председател. Както беше подчертано от колегата от НП, Имаме нужда от много сериозен дебат, за да вземем и обективно решение. В момента обаче не ставаме свидетели на нещо подобно. Темата е изключително сложна. Има сериозен е, разнобой между учените, между нас. Е, ЕФСА казва, че активното вещество трябва да бъде анализирано с коформулантите и ЯРК пък, Международната агенция за изследването на рака, направи друг анализ. ЕФС съответно смята, че веществото не е канцерогенно. За ИАРК, тази агенция, веществото е канцерогенно. Ето виждате различни резултати. цялостния анализ, проведен от СЗО, показва, че това вещество е канцерогенно и ние трябва да решим на кого да се доверим. Ние не сме учени, нашата задача е да защитаваме общественото здраве. Само, че трябва да стъпим на една солидна основа. в момента, възоснова на това, което разполагаме, мисля, че следва да, да използваме принципа на предпазливост. Трябва да видим дали това вещество може да продължи да се използва, дали има научни данни, които да, да, да подкрепят едно такова използване. Сега сме още по-объркани, отколкото преди няколко месеца. Всъщност това се случи поради разнобоя в научната общност. И съответно сега сме още по-объркани, както вече заявих. В самото начало беше казано, че имаме нужда от едно цялостно оценяване на въздействието. Аз съм напълно съгласен с това виждане. Говорим за разширяване на срока на използване с 15 години. Това решение ще има сериозно въздействие върху здравето на хората. Ето защо нашето задължение е да вземем решение, което наистина е от полза за хората. Решение, което да се основава на добра, солидна информация от научната общност. По-настоящем обаче не разполагаме с необходимата информация. Не можем а, с чиста съвест да вземем конкретното решение. Аз лично, господин председател, не мога да одобря използване на този продукт в а, следните а, 18 години. Няма да спя с чиста съвест. Господин Хойслинг, според мен процедурата би трябвало да бъде спряна. Е, комисията трябва да каже е, какви са аргументите за одобрение до 15 години. От две години обсъждаме проблема. Има аргументи, които трябва да се вземат на сериозно. Скандала е това, което предлага комисията. Даже няма ограничение в приложението. Какво означава това? Това означава, че всеки фермер преди Преди събирането на реколтата може да пръска глифозат колкото си иска и 2-3 дена по-късно да си представи продукцията житото на мелницата. Това означава също така, че всеки, който никога не е пръскал с пастицит в градината си, може да си купи колкото иска и да си опръска градината както се иска. А, 15 години, това е друг въпрос. Това е също отворен въпрос. Така че благодаря на онези, които спряха процедурата. Трябва да кажа, получаваме, толкова, получаваме толкова много а, реакции от загрижени граждани, че наше задължение и право като депутати е да обсъждаме този въпрос. Още нещо. Оценката на Агенцията по безопасност на храните. Биологичното разнообразие е поставено под въпрос, защото 14% от селскостопанската площ са пръскани с глифозат. не може да отговаряме за една такава употреба. А сега приложното поле трябва, т.е. полето на обхвата на приложение трябва и да се разшири. Говори се за альтернативи. Ето, виждаме, има альтернативи. Е, биофермерите не използват глифозат. През последните години обаче употребата на глифозат се увеличила с около 70%, а тази употреба е нараснала поради економически причини, не е поради а, желание да се опази климата, а поради това, че олеснява живота на фермерите и всичко става по-ефтино. Глифозатът не е необходим, той е просто по-ефтин. Фермерите, които използват и правят селско стопанство на базата на глифозат, по-добре да се ориентират към друг занаят. Има альтернативи. Ето защо съм категоричен ако не може да предотвратим одобрението, което всъщност би, бил, всъщност би било моята цел, трябва да има категорични и драстични ограничения на приложението на това вещество. Още едно изречение. За цялата процедура. Процедурата за, одобряване е, за одобрение е непрозрачна. Това процедурата от една страна е публична, а това, което оценява ЕФСА, не е публично достояние. Господин Парньо. Благодаря, господин председател, драги колеги. Няколко думи за няколко минути. Мисля, че е важно да напомним в Комисията по околна среда, че спечелихме първа победа срещу Монсанто, която ни отрови от 30 години с глифозат, известен под името Roundup. Хубаво е да се спомене предприятието Монсанто, тъй като става дума за фирма, която от дълги години разработва тук и навсякъде в света, в света една, едни лобистки кръгове, които работят неуморно, в името на парите. Това е единствената им цел. Когато се борим срещу раундап и срещу глифозат, ние се борим срещу е, печалбите на Монсанто, тъй като на раундап се падат 40% от годишните им печалби очевидно е, че тук се намесват не политически, не етични съображения. възможно е да има съображения, свързани с економически и финансови интереси. Това предприятие има много силно присъствие отвъд това, което казах колегите за списъците, Шестотин хиляди тона глифозат се използват всяка година по света. Освен това, което ни казва доктор Питер Лизе, СЗО говори за канцерогенност. Европейската комисия и ЕФСА ни казват а, съвсем не, е нищо подобно. А, по, проведено е проучване, а, което използва данни, а, предоставени от бизнеса. Как е възможно 73 експерти, които са участвали в проучвания, да не се споменават никъде? Ето това е проблемът, пред който сме изправени и мисля, че това е политическата дейност, която трябва да извършим. Да отхвърлим Нека не се притесняваме да отхвърляме след като знаем, че е, би имало последици за здравето на европейците. Благодаря на колегите, които настояват за това възражение. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. Аз С интерес проследих тази е, дискусия. От 14 годишен аз съм фермер. През последните 20 години не съм използвал нито рантап, нито глифозат и се надявам през следващите 20 години да не ги използвам. Въпреки това, не разбирам някои от аргументите тук. Нямам контакти с Монсанто и това трябва да кажа. 40 години 40 години нищо не се говореше за глифозата. Изведнъж е, чуваме страшни неща. Откъде идват те? Атрацин. Е, за от 30 години се използваше атрецин, изведнъж започна да се говори колко отровен е атрецина. И дискусията започна а, е, при скандала с патента, химическа фирма. фирмата искаше да се освободи от този свой продукт. А, кажете ми, дали на Монсанто не, не му изтича патента за глифозат? Няма да се очудя, ако самият Монсанто не иска да се освободи от продукта, за да въведе още по-скъп продукт. Има в Германия един институт за оценка на риска, риска и, пре, и пред, и председателят Хенсел даде едно интервю. В него се казва, глифозатът е, е толкова вреден, колкото и готварската сол. Е, трябва ли да забраним и готварската сол, ако забраним глифозата? И още нещо. В Германия дължината на живота през 1900 година беше 38 години средната продължителност на живота беше това. 83 години. А сега, въпреки глифозат, въпреки глиф, глифозата, е, продължителността на живота в Германия се е увеличила с 3 месеца. Аз съм от Бавария. И сега за бирата анализите са също странни. Няма остатъчни вещества при резултатите. Господин Хенсел казва също така, опасната доза е ако човек пие по 1000 литра бира на ден, тогава глифозатът става опасен е председателят Хенсел. Казва също така в интервюто, дали не, не, не, не се притеснява от остатъчните от остатъчните количества глифозат в урината. Той казва, би било странно и би било страшно, ако няма глифозат в урината, защото това означава, че организмът ще го е поел. Сега, проблем е наистина удължаването с 15 години, но тогава, но, но не разбирам цялата дискусия. Дискусията и за медения сулфат трябва тогава да се възобнови, защото и медния сулфат и неговата употреба в селското стопанство е проблематичен. А според мен това възражение идва от неправителствени организации и не би трябвало ние да се водим по техния къл, би трябвало ние да имаме свое собствено мнение. Следващият колега. Госпожа Мелиор, искам да кажа, аз ще гласувам за резолюцията, защото смятам, че трябва да приложим принципа на предпазливост. Чухме различни аргументи. Добре, но в крайна сметка има загриженост и трябва да ги уважим. Монсанто. Монсанто не дава само. А, не, не ни снабдява само с глифозат, но ни снабдява и с резистентните на глифозат растения. И това е тук е, странното и страшното. Още нещо искам да кажа. Бе засегнат от части въпроса за това, че внасяме фуражите от трети страни. И в тези фуражи често има три пъти по-голямо съдържание на глифозат при производството на тези фуражи хора губят живота си. Това също трябва да се оцени. Особено Когато става дума за Бразилия и Аржентина, когато там се прилагат практики, които ние не искаме да имаме в Европа. Госпожа Перик. Благодаря, господин председател. И в Холандия се говори по този въпрос. Що се отнася до научната информация, тя много се обсъжда министър Ван Дам от името на социалистите в парламента заяви, че се говори твърде много по този въпрос. Това вещество е много важно в градинарството, в сълското стопанство. Много колеги използват глифозата в продължение на много години и той е доказал своята безопасност. Това беше казано от министъра, който цитирам. Естествено имаме нужда и от благоденствие и от здравеопазване нека да се обърнем към нашия комисар. Мисля, че нашия комисар, между другото, миналата седмица говорихме по този въпрос в Комисията по сълско стопанство, та нашия комисар каза, че е преценил всичко и можем да се доверим на ЕФСА. И аз мисля, че трябва да се доверим на ЕФСА, нали? За това сме я създали, да ни дава информация. Е, комисаря каза, че би следвало да действаме възоснова на информацията, която ни дава ЕФСА. Значи трябва да гледаме производството на храните, безопасността и науката. Кого да следваме обаче? Аз много се притеснявам. Нашия комисар ни убеди, мисля, миналата седмица. 15 години е твърде много. Други органи са го заявявали. Не можем да предскажем какво ще се случи. Е, фактите трябва да бъдат публично оповестени. Това трябва да гретая. Госпожа Шалдемозе, благодаря за усилията, за думата, благодаря на колегите, е, благодаря на тези, които обсъждат този въпрос за продължаването на валидността на глифозата. Има различни оценки на СЗО, на ЕФС, на други органи и това е причина да се замислим. И мисля, че трябва да се замислим дали трябва да увеличаваме срока на действие или не. Не искам да поставям под въпрос методите на ЕФС. ЕФС гледа активното вещество, СЗО прави малко по-различна оценка. Мисля, че когато има разнобой между два типа експерти, трябва да се попритесним и да си дадем малко повече време, за да направим оценка на това а, вещество. Аз подкрепям инициативата на 100%. Мисля, че трябва да се даде малко повече време, защото да не се окаже, че сме сбъркали. Не можем да даваме удължение с 15 години на вещество, което може да се окаже опасно и да предизвиква рак. Благодаря. <coughs> Благодаря. Госпожа Петир. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. I ja sam također zabrinuta kao i mnogobrojni kolega. Благодаря, господин председател. И аз съм силно притеснена, подобно на всички колеги, които се изказаха днес. Като си има предвид, е, че епидемиологичните тестове на хербицидите бяха проведени през 2014 година и те показаха, че има засилен риск от една форма на, на лимфомата на, на Ходжкин, следва да се замислим. Показва се, че е, има засилен риск от развиването на такава болест. Има едно проучване на 3000 300 случая, само за 17 от тях обаче беше дадена подробна информация. Международната агенция за разследването на, на рака категоризира глифозата като канцерогенно вещество през 2013 година. Калифорнийската агенция за здравето също издаде един бюлетин, в който казва, че възнамерява да включи е, глифозата в е, списъка на вещества, които са канцерогени. Всичко това показва, че трябва да отделим много внимание на тази тема. Една научна постановка гласи, че е, всичко трябва да се прави и към всичко трябва да се подхожда с известна доза скептицизъм. Е, не знам дали трябва да има увеличаване с 15 години на разрешителното за това вещество. Мисля, че комисията не е отчела всички аргументи, които ние изтъкнахме. Аз също съм вносител на, на предложението по отношение на токсичността на глифозата, мисля, че тя не е достатъчно добре проучена. Вредите от глифозата могат да бъдат е, проучени и изследвани само дългосрочно. Ето защо трябва да сме изключително предпазливи. Въпросът за глифозата е от съществено значение – тук има връзка с ГМО. ГМО имат протеини, които са а, устойчиви на, на глифозат. Като цяло има една тенденция да се а, омалуважават последиците от глифозада върху, върху здравето. Господин Бранан има думата. Благодаря, господин председател. Записал съм си тук нещо. 16.45 след обед на 21 март. Това е най-глупавият аргумент, който съм чувал в, в този час 16.45 от господин Дес. Е, да се казва, че живеем по-дълго, съответно глифозата не е проблем, е, е, е да се твърди, е, едно да се твърди, че затластяването не е проблем, че, че рака не е проблем, просто защото живеем по-дълго. Мисля, че трябва незабавно да е, проучим какво се случва в водата в е, Бавария, защото очевидно в Бавария се случва нещо много опасно. I'd just like to go on record to say I'm... За протокола искам да кажа, че подкрепям това предложение. Искам да кажа няколко думи най-вече за, за остатъчните вещества в водата, в човешкото тяло, в урината, в майченото мляко, в почвите. Всички недостатъци, които могат да бъдат идентифицирани, са нещо изключително тревожно и аз мисля, че трябва да задвижим принципа на предпазност. Както много колеги вече подчертаха, трябва да има солидна научна информация преди да действаме. Информацията, с която разполагаме в момента, не е достатъчна. Имам и е, притеснение относно е, засилената резистентност, оплевелите срещу глифозата, това може би доказва, че времето му е изминало, отминало безвъзвратно. Благодаря и сега представителя на комисията, госпожа Юлика е тук. Мисля, че много въпроси получихте и трябва да дадете отговор. Да, е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря за тази възможност е, да отговоря на, на всички тези въпроси от вашата комисия. Надявам се, че ще мога да внеса яснота по много от, от тези въпроси. За комисията глифозата също е повод за притеснение. Това го виждаме и в а, публичния дебат. Ето защо опитваме се максимално добре да, да обясним как работим по този проблем. Нека в началото да ви припомня, че ние е, в комисията работим е, в една законодателна рамка, регламент 1107 от 2009 година на парламента и на съвета. И комисията иска да уважи в пълна степен този нормативен акт. Това отново казваме е рамката за това как действаме и какво правим по отношение на подновяването на разрешителното. Въобще какъв е процесът? Възосновата, възоснова на това законодателство смятаме, че европейския законодателен процес е добър, прозрачен и той очертава различните заинтересовани страни. На този етап нека да ви припомня какъв е регулаторния процес и какви са четирите стъпки, които се предприемат в хода на този процес. В същото време ще очертаем кои са и заинтересованите страни на всеки един от тези етапи. На първо място имаме оценка на активното вещество от страна на докладващата държава членка. В този случай това е Германия. След този етап имаме партньорска проверка от страна на ЕФСА, Европейския орган по безопасност на храните и всички други държави членки. След това се стига до становище, прието от Европейския орган. Имаме информация, че партньорската проверка е довела до споразумение под което са се подписали 27 от 28 държави членки. Виждате почти пълно единодушие. Партньорската проверка се основава на, на насоки, възоснова на научна литература, отчитат се коментарите на, на експерти от всички държави членки, коментари на ЕФСА, прави се и публична консултация относно оценката на докладващата държава членка. Виждате, че процесът е много е, мащабен. След този етап становището на ЕФС се праща в комисията и комисията анализира оценката на риска на ЕФС и подготвя е, проект на решение за отхвърляне или одобрение. В този случай комисията е изготвила предложение за подновяване на разрешителното за това вещество. Решението на комисията беше обсъдено с експерти от държавите членки. Те могат да гласуват. Искам да поясня, че до сега не, е, <clears throat> не е имало гласуване. Предложението е обсъдено сред държавите членки може да се реши дали да има подобряване, т.е. Е, одобряване на веществото или от, и отхвърлянето му. Държавите членки имат още една допълнителна роля. Те трябва да преоценят е, продажбите на, на продукта на своята територия. В а, е, своето разрешително държавите членки могат да уточнят условията за продажба на продукта. Част от а, възможните е, употреби могат да бъдат е, ограничени. Държавите членки имат право да вземат решение относно коформулантите, комбинацията от коформулантите, тяхното използване. Това отново, повтарям, е отговорност на държавите членки. Е, става дума за продуктите, които съдържат това вещество и които ще получат разрешително. Както вече споменах, основните Заинтересовани страни са държавите членки, техните експерти, ЕФСА и комисията. В процеса всъщност всички те участват в процеса уточнен в закона. По отношение на глифозата, процесът започна през 2012 година. През ноември 2015 година заключенията на ЕФСА бяха публикувани. Това показва, че е изминало достатъчно дълго време. Имало е проучване, което е трябвало достатъчно дълго. В тази връзка искам да кажа няколко думи е, относно повечето от коментарите днес. Противоречивата оценка на ИАРК, която беше публикувана през март 2015 година. Първо по този въпрос. Разбирам, че са се водили разговори с ИАРК, с ЕФС, с изпълнителния директор тук във вашата комисия. Когато беше публично оповестена оценката на ИАРК, комисията незабавно е, разшири мандата на ЕФСА. Това стана през март 2015 година с цел да се гарантира, че ЕФСА също ще направи преглед на информацията подадена от ИАРК и ще се включи оценка на ЕФСА в общото заключение. ЕФСА направи онова, което и заръчахме и не стигна до същото заключение като и Мисля, че на този етап трябва да се спомене, че комисията има пълно доверие на ЕФСА, на научната работа в ЕФСА ние имаме пълно доверие и на държавите членки, и на концепцията за отворена партньорска проверка. Искам да информирам вашата комисия, че миналата седмица беше предадено досие относно класификацията на глифозат на ЕКА, Европейската агенция по химикалите, с цел да се разгледа класификацията в по-широк контекст. С оглед на резултатите, които ще получим от а, Агенцията по химикалите, ще видим дали глифозата може да се счете за канцерогенно вещество. Процеса в ЕКА също ще отнеме време. Мислям, че той ще е, е подробен и резултатите ще се очакват през 2017 към края на тази година или в началото на 2018 година. Тъй като все още очакваме е, съответно резултатите от процеса, е, ние заявихме, че е, ще преразгледаме нашето разрешително за съответните продукти, съдържащи глифозат, е, ако ЕКА даде е, някакво отличаващо се становище. Искам да кажа обаче, че до момента на подаване на досието в ЕКА не е имало никакви индикации, че глифозат е канцерогенно вещество. По отношение на толкова обсъжданите коформуланти, формуланти Искам да ви напомня, че има известни компетенции от държавите членки да действат относно неприемливите коформуланти. Например, някои държави членки вече имат списъци с неприемливи коформуланти. Какво направи комисията в светлината на информацията подадена от ЕФСА относно коформуланта, наречен полиетоксилиран мастен амин? Комисията направи предложение за забрана на този коформулант. Освен това, комисията работи е, с една група от експерти от държавите членки и ЕФСА, за да се идентифицират е, неприемливите коформуланти. Работата на тази група от експерти продължава. Очакваме резултатите от нея да се появят в третото три месечие на 2016 година. По отношение на коформулантите, свързани с глифозата, комисията разглежда въпроса за полиетоксилирания мастен амин и виждате, че сме действали. По отношение на прозрачността, нещо, което много се обсъжда в вашата комисия, процес, партньорската проверка са достатъчно прозрачни. Законодателството ясно очертава кои аспекти от а, научните изпитания могат да бъдат оповестени публично. Нека да ви припомня, че и ЕФСА, и комисията се подчиняват на законодателство, законодателство, което през 2009 година а, беше в крайна сметка резултат от а, споразумение между съзаконодателите. Съответно, Част от информацията по силата на това законодателство може да се публикува, друга част от информацията се счита за поверителна. Информацията в нашето резюме е достатъчна, според мен. Давам информация и за резултатите от партньорската проверка. Неодавна имаше е, семинар, организиран от господин Поч по темата. Е, ЕФСА потвърди там тази наша теза. Комисар Андрю Кайтис обеща да напише писмо до представителите на индустрията е, и да ги призове да публикуват своите проучвания своевременно, що се отнася до е, това конкретно вещество. Някои депутати зададоха въпроса за остатъчните вещества – и остатъците от глифозат. Искам да, да, да поясня, че контрола върху остатъчните вещества не е прерогатив на ЕФСА, а на държавите членки. В държавите членки има много значими програми за контрол на остатъчните вещества. Те са създадени с помощта на ЕФСА и не само. По отношение на глифозата имаме цялостна програма за, за наблюдението му. Към днешна дата са направени анализи на повече от 10 000 хранителни извадки и 93 повече от 93% от а, тестовете показват, че няма остатъчни а, вещества на, на, на, на глифозат. Само 6% показват откриваеми остатъци, но в рамките на законодателството и така наречените МРЛ или максимално допустими остатъчни вещества. Само по-малко от около 1% надхвърлят тези лимити и трябва да подчертаем, че дори при надхвърлянето на лимитите, това не означава, че има риск е, за здравето, защото лимитите са такива, че е, в крайна сметка се защитава здравето на, на хората. Те затова са създадени по съответния начин. Имаше въпрос относно интегрираното управление на, на борбата срещу вредителите. Комисията инвестира много време, пари и усилия в това отношение. Имаме рамкови програми за научна дейност в тази област. Искам да подчертая, че инвестициите в на, на борбата с вредителите възлизат на повече от 100 милиона в рамките на седмата рамкова програма. Хоризонт 2020 също е, отделя средства за, за защитата на, на растенията и за борбата с вредителите. Виждате, че средствата не са малко. По-конкретно, относно искането да се представи нов проект на решение. Както вече ви казах, процеса на, на решение вече тече. Комисията е представила проект на текст към постоянния, предпостоянния комитет. Не е имало гласуване до, до сега. Резултатите продължават възоснова на настоящото предложение. Комисията обаче поиска от държавите членки да пояснят своята позиция и да ни изпратят промени които смятат, че трябва да бъдат внесени с цел те да могат да подкрепят подновяването на разрешителното за глифозата. Комисията ясно заяви, че очаква широка подкрепа от държавите членки по този въпрос – проекта на, на регламент ще бъде обсъден на едно от следващите заседания на постоянния комитет. Много се говореше днес за принципа на предпазливост. Както вече казах, процесът започна отдавна. Комисията има пълно доверие на заинтересованите страни в този процес. Ние имаме пълно доверие на компетентните органи в държавите членки, на органите за оценка на риска, на ЕФСА. И както вече казах, имаме пълно доверие на, на, на процеса. Смятаме, че оценката на риска на глифозата е цялостна и не е необходимо да има допълнителни мерки за управление на, нариска. риска. Комисията поема ангажимента да преразгледа своето решение в случай, че резултатите от оценката на Европейската агенция по химикалите покажат, че веществото е канцерогенно или има някакъв риск случай. Отново казвам, че това се случи. Комисията е готова да преразгледа своята позиция. Освен това, ако има неоспорими доказателства, че не е необходимо или е вредоносно да се увеличава периода на, на разрешително, комисията ще действа. Отново казвам, ще, ще преразгледаме своята позиция, независимо дали решим да удължим срока на действие на разрешителното с 15 години или е, той да е по-кратък. Мисля, че така отговарям на голяма част от зададените въпроси. В заключение, искам да кажа няколко думи за доверието у европейските институции и доверието у процеса. Комисията също смята, че е много важно институциите да се ползват с доверие. Ние смятаме, че като следваме общата законодателна рамка, е, ние работим за доверието. Ето защо готови сме да, да следваме е, предначертаната процедура. Има европейски органи и агенции, които са овластени по силата на европейското законодателство да работят. Ние сме е, уверени, че, че ЕФСА и органите в държавите членки са напълно компетентни. Те се ползват с нашето доверие. И мисля, че има основания за едно такова доверие. Отново казах, че доверието в ЕФС е кръгален камък тук в този дебат. Така ще приключа и ви благодаря за вниманието. Благодаря и аз, казва председателят. Тъй като сме много притиснати от времето, няма да реагирам на това, което беше казано. Само ще реагирам на казаното от господин Дес. Не мога да го подмина. Това предложение не, изва, не идва от НПО, не идва от мен. Съжалявам, че господин Дес не е тук. Надявам се, че някой от НП ще му предаде това, което казвам. Преминаваме веднага към следващата точка в дневния ред и това е разглеждане на проекто становището за изпълнение на Конвенцията ОНЕ за правата на лица с увреждания, особено в връзка с заключенията на Комитета на ОНЕ по правата на лицата с увреждания. Веднага давам думата на колегата Чилдърс. Благодаря, драги колеги. Искам да благодаря на координаторите за решението да се издаде становище към доклад на комисията по заетост. Благодаря за помощта. Както знаете, присъединяването на Европейския съюз към конвенцията на ООН по правата на лицата с уреждания беше края камък. Това беше първият международен договор за правата на човека, ратифициран от Европейския съюз. От всички наши граждани идва настояване за равно третиране всички части на общества. Това е заложено в законодателството на Европейски съюз и конвенцията, която обсъждаме. На практика, лицата с уврежданията. Колеги, моля ви за тишина. Онези, които искат да разговарят, да го направят извън залата, тъй като имаме работа. На практика, лицата с увреждания те са 80 милиона в Европейския съюз, са изправени пред различни трудности и пречки, които им пречат е, да се ползват от правата си, както предвиждат всички страни по конвенцията. Първоначален доклад за изпълнението беше разработен от комисията през юни 2014 година. Резултатът е, беше размяна на с комисията за правата на лицата с увреждания. След това се публикуваха наблюдения от Комитета по правата на лицата с увреждания. Европейският съюз е длъжен да даде отговор преди края на лятото. Комисията по заетост на парламента сега изготвя свой доклад по собствена инициатива. Е, участието на нашата комисия с е, становище е много важно уврежданията са тясно свързани с лошо здраве и а, е, лошо здравеопазване. Лошото здраво може да е, е вродено качество, но то не бива да е свързано с е, влошено качество на живота. Същото въжи и за трудностите, свързани с изолацията на онези, които са уязвими. Те изпитват трудности в различни области. Жените с увреждания, например, говорят за това, че имат лошо здраве. И а, жените страдат а, процентно повече от заболявания. Това се влушава при иммигрантите. Ние трябва да работим за преодоляване на различията, проистичащи от лошото или недостатъчно лечение. Различията в равнището и качеството на здравеопазването за лица с увреждане в сравнение с лицата без увреждания говорят за това, че е необходимо да се осигури специално обучение за лицата, които работят. За специалисти, които работят с лицата с увреждания. Има и други измерения, на които трябва да се обърне върнем. Традиционните становища за индивидуалните способности не основателно лишават хората от право на избор. Информираното съгласие е задължително условие, за да може всяко лице да вземе свое решение за лечението си. Увреждането не означава, че трябва да има не недоброволно лечение. Комисията може да събира и обобщава най-добри опит в целия континент особено по отношение на специализираното лечение за лице с увреждания. Лица с жени с увреждания страдат от нарушение на правата си. Сексуалните посегателства са често срещан риск. Стерилизацията или аборта, както всяка друга медицинска интервенция, трябва да, са, да идват след информирано съгласие. Правото на брак и е, създаване на е, поколение е, не е област, в която ние имаме компетенции. Също въжи и за предоставянето на трансгранично медицинско обслужване. Това се осъзнава много слабо. Следователно има нужда от насоки в Европейския съюз. Това въжи за лицата с увреждания, които имат нужда от специализирани грижи. За да могат лицата с увреждания да не страдат от дискриминация по тази директива, държавите членки трябва да са готови да посрещнат някои разходи. Пълният потенциал на мобилната технология за по-добро решение и устойчивост на здравеопазването са задължителни. Това е въпрос, който е, трябва да се реши, ако искаме да не допуснем хоризонталните дискриминации. Жените, децата, ЛГБТ или мигрантите, всички е, ще спечелят от общество, което обръща еднакво внимание на своите членове. Всички ние трябва да очакваме онези права, които са характерни за нашата цивилизация. Благодаря. Um, e uh, благодаря за НП, господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Чилдърс uh, за чудесно свършената работа. Проекто текстът е много балансиран, вътре са включени всички основни въпроси и е добра основа за дискусия. Ще се опитам да очертая накратко някои идеи, които биха могли да бъдат включени. Нека да подчертаем статистическите данни, а именно хората с увреждания са подложени на пречки пред достъпа до здравеопазване в по-голяма степен от останалите. Това говори за съществуващо неравенство в достъпа и лицата с увреждания са лишени от правото си да водят равноправен живот. Трябва да подчертаем това, че лицата с увреждания имат право на равен достъп до здравеопазване, в това число превенция и промоция на здравето. Структурните фондове на Европейския съюз трябва да се използват по по-целенасочен начин и да се допълват от национални мерки. Това е, може да бъде един от инструмента за подобряване на качеството на живот на лицата с увреждания. За много от тези мерки отговорността е на държавите членки, които трябва да използват по подходящ начин тези средства, за да подобрят, за да подобрят достъпността на здравните системи и за лицата с увреждане. Европейския съюз може да помогне на държавите членки, като се хармонизират дефинициите и насоките, като определи стандарти за здравно обслужване на лица с увреждания. Съществуващият преглед на изпълнението на директивата за трансгранично здравно обслужване трябва да се спре и на въпроса за това дали лица с увреждания могат да се ползват от правата си по директивата, по същия начин, както и лица без увреждания. Знаем, че лицата с увреждания понякога трябва да заплатят допълнителни разходи. Държавите членки не са длъжни да възстановят тези разходи. Организациите на лицата с увреждания не са били изслушани в достатъчна степен при разработването на доклада за напредък. Аз мисля, че е, трябва да сътрудничим с тях. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз. Сега Притеснени сме за време, но ще дам думата на госпожа Гърлин. Нямаме какво да добавим към казаното от НП и докладчика. Само ще кажем, че докладът обхваща всички необходими въпроси. Ние смятаме обаче, че трябва да се каже нещо повече за процедурите, принципите за достъп отчетност фигурират в текста, но също така искаме да кажем нещо повече за достъпна процедура. Също така и във връзка с трансграничното здравно обслужване – е необходимо не само лица с увреждане да имат същите права, важно е да се предвидят и процедури, за да се осигури ползването на тези права. Сега господин Фария от името на либералите. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за чудесната работа. Правата на лицата с уврежданията са свързани с основни човешки права. Има области, в които трябва да се адаптират нещата, за да могат тези лица да упражнят своите права и услугите за тях да бъдат защитени. Ратификацията на тази конвенция от страна на Европейския съюз е положителен факт, тъй като тя засили подкрепата на Европейския съюз за членове 21 и 26 на документа за основни права, така че е, хората да могат е, да се ползват напълно от своите права. Искам да поздравя госпожа Чилдър за това становище и ще подчертая факта, че за пери, прогнания период 2014-2020 година са предвидени средства за лица с увреждания и фондът би трябвало да се използва за постигане на целите на конвенцията. Трябва да споменем изрично необходимостта от подкрепа за е, юноши и младежи с увреждания, за да се осигури тяхната интеграция в обществото. Имаме нужда от механизми за подкрепа в семейството и в местната общност. Също така те има нужда от осведомителни кампании, за да се преодолеят някои вкоренени представи за психосоциалните увреждания за младежите. Престои ни още много работа във връзка с професионалното обучение в подкрепа на лицата с увреждания. Достъпът до мобилният локатор трябва да бъде предоставен, трябва да бъде достъпен за всички лица с увреждания. И управленските системи за риск също трябва да се отчитат. И има нужда да се предприемат мерки, за да се избегнат отрицателните практики. Всички, които предоставят здравни услуги, трябва да усъвършенстват качеството на своята дейност с оглед на потребностите на лицата с увреждане. трябва да се държи сметка за това, че економическата логика на приходите и разходите води до съкръщения на услугите и именно за този тип граждани и пациенти. В заключение, благодаря още им път на докладчика. Благодаря. За пръв път координаторите ни чакат, а не обратното. Давам думата на колегата Катерина Конечна. Благодаря, тъй като вече сме надхвърлили е, допустимото време. Няма да повтарям казаното от колегите, само ще благодаря на е, автора на документа. Обедена съм, че измененията ще подчертаят социалния аспект. Искам да спомена четвърти параграф. Като парламентарна комисия ние трябва да подчертаем връзката между наличието, достъпността, качеството и разходите защото лицата с увреждания са изложени на много високи разходи и достъпността и наличността на здравните услуги трябва да се подчертае за като цяло е, здравните услуги трябва да са безплатни, но за лицата с увреждания здравното обслужване трябва да отрази конкретната им ситуация. Трябва да отчетем потребностите на тези хора, на техните възможности и се надявам, че това е намерило отражение в проекта. Очаквам да видя измененията мисля, че това ще бъде добра начална точка за целия парламент. Благодаря, господин председател. Това, този проект с становище повдига някои въпроси. Връзката между лошото здраве и уврежданията е тавтология ние можем напълно лесно да преодолеем това, като бъдем пределно ясни и разбираеми. От друга страна, трудният достъп до здравеопазване за лицата с увреждания е реалност. Ако говорим пред... говоренето за пречки е прекомерно. Да да смесваме дискриминация по полов признак, е, миграция и увреждания е ненужна намеса. Що се отнася до достъпа за увреждания, предлагам да се използва е, израз разумни условия, за да не се предвиждат задължителни условия по трансграничните здравни, здравно обслужване не бива да навлизаме в правомощията на държавите членки. И накрая иллюзия да смятаме, че комисията ще, ще проучи потенциала на телемедицината и електронните устройства тези, при всички случаи техниката е допълнение, а не заместител. Е сега комисията има думата. Няма ли никой от комисията? А, има. Заповядайте. Благодаря. Искаме да подчертаем, Нашия ангажимент, ангажимента на комисията по отношение на приложението на правата на гражданите с увреждания и по отношение на предложението на, на конвенцията. но особено важно е за нас е, равнопоставения достъп на хората с увреждания в унисон с е, правата на хората с увреждания, така както са заложени те в конвенцията. Благодаря. Сега докладчицата има думата. Благодаря за всички изказвания. Е, всичко, което чух, беше много полезно. на Времето на Прайдва. Благодаря и на комисията. Някой от колегите засегна въпроса за бариерите за достъп до здравеопазване, че те били нарочни. Аз нямам предвид, че има конспирация в такъв смисъл, че те са нарочни. Не в този смисъл беше нашето изказване. 23 март. Това е крайният срок за измененията. Гласуване в комисията на 6, на 6 април и, на, и през юли ще е гласуването в пленарна зала. Благодаря.